please. Моля, заемете местата си. Добър ден, ще водя заседанието на испански. Преди всичко, едно съобщение от заседанието на координаторите. Координаторите решиха да се внесе молба в председателския съвет, за да се зададе устен въпрос при дебата с резолюция в съответствие с член 136 и темата е спасителни издирвателните операции в Средиземно море. Текстът може да се намери на страницата в интернет на страницата на заседанията. Това е от мен. Сега вече добре дошли отново. Наистина имахме много интензивни ден и половина и ще продължим също така, разбира се, с необходимата гъвкавост. Разбира се, вие депутатите имате голяма заслуга за това, че тази работа беше много полезна. 17-та точка от дневния ред е изслушване. Извинете, 18-та точка е изслушване на кандидата е избран за поста заместник изпълнителен директор за Европол, член 54 от регламент 2016-724. Сред нас е господин Юрген Ебнер. Той е кандидат, уважаеми колеги, особено се обръщам към новите колеги. Мандатът на господин Мартино, който сега е заместник председател, вече изтича. Европол опубликува обява за вакантна длъжност. Управителният съвет на Европол представи списък на съвета от петте подбрани кандидати. И беше решено, че окончателно избрания кандидат е господин Ебнер. На 11 юли беше поканен господин Ебнер в съответствие с точка 2 на регламента на Европол. В съответствие с този текст Европейския парламент изслушва кандидата и издава становище, което няма правно обвързваща сила. Добре дошъл, господин Ебнер. Благодаря, че се отзовахте на нашата покана. И сега ви предлагам да се представите в рамките на 10 минути. След това ще имаме въпроси и отговори. Добре дошъл, имате думата. Yeah, uh, thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа. Бих искал преди всичко да се възползвам от възможността да благодаря за това, че мога да ви се представя като кандидат за поста заместник изпълнителен директор на Европол. Освен това, е, това, което смятам да направя, да ви представя някои от своите умения и знания, с което ще бъде от полза за бъдещето на Европол, но Основното ми желание е да се науча да чуя от вас какви въпроси имате към мен, моята бъдеща дейност в Европол с ясното съзнание, че времето, с което разполагам е, за отговор е ограничено. Считам, че това е само началото на една продължителна дискусия като работещ в Европол, мое бъдеще задължение ще бъде да ви представям дейността ни тук в Брюксел така че се възползвам от тази възможност да ви се представя. Първо, относно компетентността, да ви кажа няколко думи за професионалното си развитие. Ще се спра на няколко момента от своята кариера на национално и европейско ниво, като обърна внимание на тези моменти, които са важни с оглед на заеманата длъжност. Искам да спомена и някои лични моменти, за да обясня че частично мотивацията си да кандидатствам за този пост и убеждението ми, че мога да допринеса за бъдещето на Европол. И така, започнах преди 34 години в Федералната криминална служба. Е, аз се интересувах от работата на полицията, но и от международно сътрудничеството. И тъй като БК в Германия отговаря за международно сътрудничество, за мен това бе основен мотив да работя там. След като а, получих а, степен бакалавър, а, работих и известно време като ръководител на за охраната на господин Геншер. Питате се защо е важно. Лично за мен това бе интересно време. Времето на германското, възстановяването на германското единство. Аз работих на границите с Унгария, Чехия и вътрешно германската граница. Аз съм роден в бившата западна Германия и за мен това бе грани... винаги е било границата не само с източна Германия, но и с източна Европа. Така за мен е, Европа свършваше на границата с ГДР, защото в другата част на Европа е, нещата ми бяха непознати и за мен бе исторически момент да бъда част, жив участник в обединението на Германия. Не само на Германия, но и на цяла Европа. И тогава осъзнах какви шансове и възможности са свързани с целостта на Европа. Разбира се и рискове във връзка с историческото ни развитие. И докато работех в охраната, започнах да следвам политическа економия, бизнес администрация в Бонския университет аз винаги съм се интересувал от разследване на економически и финансови престъпления, макар че никога не съм го правил по причини, свързани с това, че разследващата ми дейност продължи в друга посока. Техническите средства, използвани по е, това време, бяха различни. Аз работих и в полицията и тогава и сега полицията страда от недостиг на технически е, средства и персонал, така че това знание ми бе полезно. Е, и така, за да приключа, накрая работих в секцията за борба с тероризма на БКА, Бундескриминаламт, и през това време реших е, това е личния момент. Факта, че съпругата ми следваше право преди 25 години, се възползвахме от възможността да работим на половин работно време и аз работих 50%, а, бях 25%, 50% на работа и 50% родител отглеждаш нашето дете, защото и го споменавам, защото това е свързано с умението да организираш работата си, отчитайки личния живот, отчитайки равенството между половете и така е, искам да подчертая какви възможности е, имаме в работата. Всичко това бе много важно за бъдещото ми развитие е, възможността да осъзная, възможността да съчетавам личен и професионален живот. След това заемах ръководна длъжност в полицията, посетих, учих в полицейската академия, след като и там завърших второто си висше образование, след економиката. Тогава за първи път кандидатствах да работя в Европол. Тогава имах възможност да бъде изпратен като командирован национален е, е, експерт. Работих е, че, на половин работно, е, работно време и за генералния директор. Тогава работих и в кабинета на Европол, което продължи 3 до 4 години. Е, по това време Европол беше, така да се каже, на всичко беше новичко, красиво извън рамките на Европейската агенция. Всичко те първа предстоеше да се развие, включително законодателството и на на нас ни бе възложено да разработим система на планиране и стратегия с възможност за по-добра отчетност пред държавите член, членки. На мен просто ми казаха, казаха изготви так, е, такава система. Не го направих сам. Е, огледах се наоколо. Ирландия имаше голям напредък в това. Беше много напред това отношение, така че възприехме много неща използвани специално в Северна Ирландия и Великобритания. И някои от тези елементи съществуват и до днес, ако разгледате ежегодния доклад на Европол ще, и работните ни програми, ще откриете онези елементи. След това работих е, в областта на външните отношения в Европол, основно с, с държавите членки, комисията и съвета. Имахме по-слаби връзки с Европейския парламент. По това време тези контакти не бяха толкова развити. Е, това бе е, обект на критика от медиите. Те питаха къде е парламентарния контрол върху Европол. Трябва да призная, че той бе доста ограничен по това време. По-късно станах заместник директор на, на Европол, за, отговарящ за ръм, пърс, личните ресурси. След това по лични, професионални и семейни причини реших да приключа първия, да прекратя предсрочно първия си договор с Европол. Е, но е, от БКА ме попитаха дали не мога да предам своя опит от Европол на БКА, Федералната криминална служба, на базата на натрупания опит на европейско ниво. Така че имам е, известен повод за е, гордост, ще кажа, че това е, стана преди близо 20 години. До днес някои от тези елементи са живи. С, след това изгр... започнахме да изграждаме мрежа е, за м, близки контакти с частния бизнес, така наречените глобални и, играчи, с които поддържаме контакти и сега по въпросите на сигурността. Отговарях и за прогнозните анализи с мисълта, че като част от полицейските органи, вие трябва да се чувствате не изолирана част от една обща среда с, с оглед на работата ви. След това преминах вече в ръководството на защита и охрана на ВИП персони, подготвяйки формати като G7 и G20. След това започнах да се занимавам с управление на информацията. Подчертавам управление. Това не е отдел IT, а това, което ние се занимаваме, доразвиваме с ШИС, работим за по-добро използване на биометричните данни. Ние работим с националните звена за контакт, за оперативна съвместимост и всякакви търсения. Това е нашата сфера на отговорност. С оглед на казаното и настоящата ми дейност е, да дадем е, длъжността, за която кандидатствам като заместник е, директор на Европол. Това означава, че ще работя в областта на външните отношения, правните въпроси, сигурността, може би с оглед на казаното до сега сте разбрали, че до, натрупания ми до сега опит ще бъде полезен в бъдещата дейност въпреки, че имам добри теоретични познания, имам и 25 годишен опит в Федералната криминална служба, 10 години в правителството и 7 години оперативна дейност, плюс 5 години в Европол, се надявам, че ще бъда в състояние да дам своя принос за бъдещето развитие на Европол бъдещите ми приоритети сигурно ще ви интересуват. Е, е, основно управление на информацията е правилния баланс между нуждите на полицията от една страна и защита на личните данни от друга страна. За да гарантираме, че правилно се прилага от самото начало е, всичко свързано с защита на личните данни. Тук на първо място ще подкрепям нашия директор. Аз съм един от съветниците, но и ще работя с външните участници. Държави членки, съвет, комисия, но също и изпълнителният директор. Аз се надявам, че ще можем да поддържаме тесни контакти с вас. От колегите знам, че оказвате подкрепа, така че е много важно да запазим този контакт. И аз бих искал да предложа и да ви кажа, че ще бъда много благодарен, ако сте на, наши, на, на, на разположен за наши въпроси, от въпроси на полицията до политическите задачи, ваши и наши. Благодаря. Много благодаря на вас за вашето изложение. Сега ще имаме един кръг от въпроси и започваме първо с координаторите ни. Молим ви да се ограничите до 3 минути във вашите изказвания. Господин Ебнер ще отговори на всички въпроси от първи кръг. Първият човек, който поиска думата от името на НП, има думата. Ähm, благодаря, господин Ебнер, за направената, направената презентация, за споделения опит и знания. Вие самия предложихте накрая, аз го приветствам, да поддържате добри отношения и в бъдеще добри отношения между Европол и парламента. Какви са конкретните ви намерения? И разбира се, особените мерки, как искате да гарантирате прозрачна отчетност по отношение на Европейския парламент и е, групата, е, която ще следи работата ви. Благодаря. Perdón, че un poco novata. Извинете, малко съм новичка. Госпожо Сипел, имате думата, вие го знаете. Uh, thank you, Благодаря, благодаря ви, господин Ебнер, за вашето изложение. Много съм удовлетворена, тъй като останах с впечатление, че не само казвате, че искате да водите разговор с Европейския парламент, но и наистина това мислите. Сигурна съм, че ще има добър обмен, полезен за двете страни. Вие изпратихте документи, в които представяте квалификацията си. Много ми допадна начина по който описвате професионалната си квалификация и също така правите връзка с отражението на политическия си опит като споменавате обединението на Германия, падането на желязната завеса. Е, днес е, сме стигнали много далеч в сътрудничеството между полицейските органи и опазването от тяхна страна на правата на човека. Понякога обаче е, има опасност, ще ми кажете какво мислите за това, от тъжни тенденции в някои държави членки. Ще спомена Полша и Унгария. В началото те се справяха много добре като новоприяти членове на Европейския съюз, но сега промените там затрудняват работата, може би е, и в полицейската сфера. Искам да чуя дали имате някакъв опит в тази връзка, включително и с оглед на съдебното сътрудничество. Другото, което искам да спомена е Управлението на информацията, обемът на данните с всички цифрови приспособления, с които си служим, расте драстично. И въпросът ми е, от една страна се нуждаем от информация, но информацията, която получаваме дори днес е прекалено много. Ние някак се губим в този океан и информация. Смятате ли, че цифровизацията – може да бъде полезна след време, да бъде отсята полезната информация за полицията от всяка друга информация, коя, от която няма никаква полза, която само обърква. И може ли също да се използват цифрови средства за управление на цялата тази информация, като същевременно се гарантира защита на личните данни на хората и оттам се гарантира защита на основните права и демокрацията? Благодаря. Господин Тодораче от е, Обнови Европа. Благодаря. Госпожо председател, благодаря господин Евнер за това, че сте стигнали до тук в процеса на заемане на това вакантно място. Вие е, казахте някои неща, свързани с опита ви във връзка с Централното управление на информация във вашата биография виждам, че сте работили доста в областта на управлението на информацията, информационните системи, е, биометричните данни. Въпросът ми е свързан именно с това. Какво е виждането ви? Виждането ви лично или по-скоро виждане като евентуален заместник генерален директор на Европол за взаимната оперативна съвместимост на ниво Европейски съюз и Европол как би се ползвал от уредбата на тази съвместимост? Каква ще е ползата за него? И е, вторият ми въпрос е свързан с връзките с националните полицейски органи. От множеството новаторски средства, разработвани от Европол, е, през последните години? Има ли достатъчен брой, които са достатъчно известни на националните органи, достатъчно внедрени ли са те в държавите членки, полицейските органи на държавите членки реално използват ли ги за целите, за които те са разработени от Европол. Благодаря много, господин Тодораче. Сега от името на ИДЕ. Господин Кофорт е координатор. Благодаря, ще се изкажа на датски. Най-напред искам да благодаря на господин Еднер за това, че е тук. Направихте много интересно изказване. Запознах се с биографията ви. Няма съмнение, че сте извънредно опитен кандидат. Имам въпрос. Но от биографията ви и от това, което чухме, от вас. Разбираме, че работите в евро, във връзка с Евродак и резервационната система за пътниците. Въпросът ми е свързан с технологичната дилема, до която непременно ще опрем от една страна. Искаме да съществува възможност полицейската работа, всички тези събрани данни да се използват. Системата Quest също ще бъде внедрена, така че ще имат достъп до данните и полицаите на улицата, полицейските патрули. От тук и дилемата. Трябва да се споделя информацията. От една страна тя ни дава много възможности, от друга страна обаче трябва да вземем предвид, че става дума за деликатна, чувствителна информация и сме длъжни да защитаваме гражданите си. Бихте ли коментирали тази дилема? Как смятате, че Европол в това отношение ще се развие в бъдеще? И последно, аз съм дъчанин. Дъчаните имат особено отношение към сътрудничеството с Европол. Според датската полиция – Сътрудничеството с Европол е на оперативна основа и много добри са резултатите му. Как смятате, че ще се развие този датски модел? Има ли възможност за неговото възприемане другаде? Благодаря, господин Кофорт. И сега от името на ЕКР имате думата. Сеньор Брикон. Сеньор Брикон. Заповядайте, господин Бликон. Благодаря, господин, госпожо председател. Благодаря на господин Ебнер за направеното изложение. Um, Благодаря за това, че ни запознахте с опита си. Имам въпрос за бъдещето. Какво искате да постигнете като заместник е, изпълнителен директор на Европол? Какви ще бъдат целите ви? ¿No tiene usted más preguntas? Нямате ли повече въпроси? Не, това са вашите въпроси. Е добре, благодаря. Не, имах тези два въпроса. Благодаря ви за това, че бяхте толкова кратък. От името кой госпожа Дали има думата? Заповядайте. Welcome, thanks for coming in. Благодаря. Благодаря ви за това, че сте тук. Вие е, публично правите отчет на работата си кандидатствайки за тази длъжност. Това създава добро впечатление. Лично искам да ви попитам за развитието на Европол с оглед на някои проекто документи. Зная, че Европол има стратегически цел ли да се развие към а, агенция, която предлага специфични правоохранителни услуги от система, т.е. от агенция базирана на системи към такъв доставчик на услуги. От нещо, което обработва информация към нещо, което ползва активно информацията. Какво мислите, какво означава разширяването на вашата дейност в този аспект? Също така, ме интересува какво мислите за желанието на Европол да играе водеща роля в научните изследвания в областта на правоохранителната дейност и как се отнасяте към тези новаторски бизнес модели, които биха съществували в тази област? Бихте ли си сътрудничали с частноправни субекти? Бихте ли били открити за съфинансиране? По отношение на така нареченото развръщане на служители на Европол извън Европейския съюз, като да кажем за събиране на оперативни данни, как смятате, че ще се развие Европол в тази посока? Дали ще извършвате подобна дейност по искане на компетентните органи на трета страна или другояче? Не знам дали вече има такива служители, които са изпратени в трети страни, но във всеки случай какво мислите за изпращането на такива служители в бъдеще? Те не може Благодаря ви, госпожо. Дали имаме също така молба за изказване от господин от Екарет. Ако има други желащи да зададат въпроси, да, вие ще бъдете първи. Първо господин Рос и след това ще ви дам думата и на вас. Uh, I just have the, ECR... Uh... Eh, е, вече зададох въпроса от името на ЕКАРЕ. Вие ми бяхте дали думата за това. Сеньор Сарсалегос, ще ни la палавра. Добре, господин Сарсарела. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин Ебнер, за, нашата, за вашата среща с нашата комисия. Бих искал да ви задам следния въпрос. Ясно е, че едно от големите предизвикателства пред дейността на полицейските органи в най-близко бъдеще ще стане адаптирането към новата цифрова среда, към революцията, извършвана чрез внедряването на мрежи от пето поколение и използването на изкуствения интелект. Бих искал да знам първо, каква е вашата преценка – за подготвеност, подготвеността на полицейските органи в Европа към това предизвикателство? И второ, каква роля може да има Европол за да се улесни адаптирането на дейността на полицейските органи към този нов цифров етап? Благодаря ви, господин Сарсалехос. Сега Господин Сикас от НП има думата. Dank, Ebner, Благодаря, господин Ебнер. В какво лично вие виждате, освен защит на личните данни, големите предизвикателства? Лично за вас. И второ, има ли в регламента за Европол определени текстове, които трябва да бъдат преразгледани, за да отговорят на потребностите на Европол? Благодаря. Bien, y cerramos la ronda и приключваме с изказванията с господин Барикон. Извинете, моля, сега вече имате думата и след това ще дадем дума на нашия гост, господин Ебнер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Ебнер. Имам два въпроса. Първо за споразуменията за сътрудничество, сключвани с трети страни. Знаем, е, че сключваме такива спогодби с авторитарни режими. Какви са гаранциите, които ще търсите е, за спазване на основните права и ценности на Съюза? Дали не може е, да се предвиди задължително да се провежда оценка на въздействието преди изключването на такива спогодби? Какво мислите? И второ, децата. Знаем, че Европол е играл важна роля в изграждането на общо европейско сътрудничество за борба по-специално с сексуалната експлоатация на децата. Създадена е работна група с оглед обмяната на информация в тази връзка. Как виждате бъдещите задачи на Европол и какви са вашите амбиции като кандидат за тази длъжност е, с оглед борбата с трафика на хора, в частност не навършили пълнолетие лица? Благодаря ви, госпожо Брикмон. Господин Ебнер, имате възможност да отговорите на въпросите. Моля, имате на разположение 10 минути за това. So, 10 minutes, of course, uh... 10 минути, разбира се, са твърде кратко време за да отговоря на всички въпроси, така че ще моля да проявите разбиране. Е, госпожа, е, госпожа Дюпон, е, относно това какво мога да направя за поддържане контакти с Европейския парламент. Първо, гарантирам прозрачност. Първо, е, и ползвам случая, че лично присъствам, ще бъда на разположение да отговоря на всичките въпроси сега и за бъдеще. Но е, в офиса на Европол е тук в... Не, не е тук в Брюксел, така че не можем винаги да се срещаме, но нека да се възползваме от всички възможности, които ни се предлагат. Първо, разбира се, представит, представителите, които отговарят за защита на личните данни, ще присъстват на заседанието на управителния съвет. Разбира се, можем да предоставим различни документи на Европол, на парламента и естествено, когато става дума дума за доклада за дейностите ни, но освен това имате възможност да поизискате и други документи. Както знаете, от декември миналата година има дори е, работно споразумение между Европол и е, е, Европол, така че нещата са уредени. Мисля, че имаме база за дискусия, контакти. Госпожо Зипел, попитахте за развитието на нещата мога да кажа от гледна точка на полицията, че, например, от Унгария предоставят едни и същи условия като се прилагат съответните критерии. Що се отнася до насрещна проверка, ние имаме е, защитата на личните данни, националните надзорни органи защита на личните данни, те присъстват на в съвета за сътрудничество с Европол. Мисля, че имаме сериозни гаранции. Управление на информацията като такава. Можем с часове да си говорим по този въпрос. За сега обаче само ще кажа, че тук е, това е свързано с много въпроси и това е едно от предизвикателствата пред Европол. Е, да намерим подходящия начин и място за използването на данните. Не мисля, че нещата опират до това, което беше в началото. Нямаме информация, че на Европол се под нас да се предоставя малко информация. Тук говорим за характер и инфо, качество на информацията. Не просто да заливаме Европол с информация за това. Аз съм убеден, че използвайки, например, изкуствения интелект, можем да филтрираме ненужната информация от значимата от гледна точка на полицията информацията, така че Европол да се справи с предизвикателствата и в бъдеще. Като говорим за изкуствения интелект, това разбира се може да се разглежда и като риск, и като възможност защото изкуственият интелект може да ни помогне за по-добра защита на личните данни. С не, не, негова помощ можем да пресеем информацията, свързана с важни за полицията лице, лица и така да подготви по-добре разследващите дейности на полицията с оглед и на защита на личните данни. Що се отнася понеже имаше въпрос за биометричните данни, оперативната съвместимост и така нататък. Тук ще кажа, че Програмата за оперативна съвместимост задава е добра архитектура, но Европол активно участва в тази архитектура, което е важно, но, но освен това ще имаме възможност за достъп до ШИС. И ние вече работим е, по този въпрос. Ще играем по-важна роля, когато говорим за защита на границите, сигурност на границите е, в светлината и на бъдещите регламенти. И Европол ще бъде един компонент, който е много важен. Тоест, е, полицейските служители в цяла Европа ще имат при определени условия достъп до европейската база данни, така че няма да се налага да се изпращат запитвания и така нататък. На базата на съответна авторизация с един клик ще можете да узнаете поне има ли засечка, има ли хит или не. Това е нещо нещо свързано с оперативната съвместимост, много важно за нас. Отношенията с държавите членки, имаше и такъв въпрос дали те са запознати с е, инструментите, аз бих казал да, като изискванията на държавите членки понякога надхвърлят възможностите на Европол. Това е свързано и с нашия бюджет. За това е говорено и вчера, и днес, така че ние да можем да играем и в бъдеще важна роля по отношение на платформите за борба с киберпрестъпността нуждите на държавите членки са сходни, така че и трябва и в бъдеще да имаме равни възможности за разследване на киберпрестъпността. И, но се нуждаем от централа, може би в Европол, но има още какво да се прави по отношение на пиар, за да може да се използват възможностите на Европол но предвид данните от последните години можем да бъдем оптимисти. Вчера вече бе споменато огромен брой проверки в ШИС, различните възможности за полза на канала Сиена и така нататък. Така че резултатите са положителни, но има още какво да се желае. Представителят на Дания попита има ли технологична дилема от, от, от, е, между възможностите за ползване на информационната система от една страна е, при зачитане на съответните гаранции за неприкосновеността на личното пространство. Съгласно новата архитектура на сигурност, възможностите са подобрени и това е включено и в регламента за Европол. От самото начало имаме възможност при разработването на а, е, информационната инфраструктура да вградим съответни филтри. А настоящите системи за сигурност са ориентирани по определени цели и това дава възможност за следене на защита на личните данни по линия на осигурения достъп. Господин Рут, Попитахте за целите ми като е, заместник директор на, изпълнителен директор на Европол. Е, те ясно са описани в длъжностната ми характеристика. Първо да подпомагам директора, тя е моя ръководителка, но във връзка с е, дейността ми, дейности, аз споменах, аз смятам, че моя задача ще бъде да доразвием информационната система на Европол. Това не е само IT задача. А, аз ще се занимавам и с управлението, което не е лесно предвид недостатъчните финансови средства и кадри. Това налага да се изведат съответните приоритети. И нещо, което не споменах, но което ми се струва много важно, аз ще бъда с координатор по сигурността на Европол. Аз ще следя ресурсите и технически и човешки да бъдат подходящо подбрано. Стратегически приоритети, вече ги споменах, изследователска и развойна дейност. Може би ще трябва да работим с частни фирми и страни. Сигурно особено в борбата с киберпрестъпността. Не мога да си представя е, това да стане не само с, без сътрудничество, не само с е, провайдерите, но и с други. Но разбира се, трябва да следваме регламента за Европол. Използването на технически средства, които са част на разработка, може би в бъдеще е, ще бъде тема на бъдещето. Полицията не може да се справи във всичко. Е, тук, разбира се, ще се нуждаем от съответни гаранции, важни за полицията разследвания за трети страни. Това е и в контекста с сътрудничеството с трети страни. Регламента за Европол е пределно ясен. Европол няма правомощия да се сключва споразумение с трети страни. Европейския съюз, комисията и съвета ще се произнасят по тези въпроси така че ние не участваме в тези преговори. Ние обаче можем да сключваме работни споразумения с трети страни, които са ограничени до обмен на стратегическа информация и не лични данни. Така че няма риск трети страни, които не отговарят на защита, за защита на Европейския съюз, ще имат достъп до нашата база данни защото въпросът тук е, е за реципрочност на режимите на защита на личните данни в страните, с които работим. Няма ли е, реципрочност, няма да има и споразумение е, говорихме за системите 5G, изкуствената интелиген... изкуствения интелект, 5G ще бъде проблем за полицията. Вчера вече го казах. Тук вече опираме и до граждански права и защита на неприкосновеността на личното пространство, но не бива да спираме и работата на полицията в момента. Полицията е изправена пред сериозни затруднения, така че в бъдеще ще трябва да потърсим баланс между неприкосновеността на личното пространство и възможностите на полицията да се справи с бъдещи предизвикателства. Един от основ... Едно от основните предизвикателства – дигитализацията. Питате за сериозните предизвикателства и необходимостта от промяна на регламента за Европол. Не съм юрист, внимателно проучих регламента, кандидатствайки за тази длъжност и може би има тук и там места, къд, текстове, където могат да се внесат изменения. Например, сътрудничеството с частни лица. Това става през националните бюра на Европол в момента. Доста е сложно. Може би по този въпрос трябва да се помисли. Но това е въпрос законодателен и когато дойде ред да се преразгледа регламента за Европол, Европол вече ще даде своите предложения на базата на натрупания опит и законодателя ще се произнесе. Забравих въпроса за сексуалната експлоатация на деца и трафика на хора. Съвсем уместно споменавате двете теми като приоритет на Европол. Не само трафика на хора, но всичко, което е свързано с организирана престъпност, незаконната миграция. Не говоря за самите мигранти, а за каналджийските мрежи, които е, злоупотребяват просто с е, нуждите, потребностите на е, мигрантите съгласно политическия цикъл на Европейския съюз ние имаме съответни задачи като Европол. Ние можем да правим стратегически анализи относно това, кое, кои са най-важните въпроси, оперативен анализ, но също така и активно активна подкрепа чрез раз, съвместни или отделни разследвания и, е, е, и използване на информацията от националните бюра. Е, предвид краткото време ще спра до тук. Благодаря, господине Нера, за вашите подробни и много точни обяснения. Благодаря много и на колегите. Сега ще предложа процедурата за последващите стъпки след това изслушване. Предвид спешността на изготвянето на становището, което трябва да се изпрати в съвета във връзка с назначаването на кандидата, ще изпратим писмо до господин Сасоли, председател на парламента. За това нашето предложение – ще бъде изпратено на координаторите за тяхното одобрение или друго взимане на решение, което е смятат за необходимо. Това ще бъде направено още днес. И на 6 септември в 3 часа след обед те трябва да вземат окончателното решение, което ще бъде изпратено на председателя на парламента. По този начин ще информираме председателя на парламента за мнението на комисията Либе. Ако няма възражения, ще процедираме по този начин, като последващи стъпки след изслушването, което тук, което тук ще проведохме. И в момента обявявам кратка пауза до 4 часа. Точно в 4 часа подновяваме работа. Sí, queridos colegas, vamos a continuar. Уважаеми колеги, продължаваме с следващата точка от дневния ред. Много ви моля, заемете местата си. Това е 18-та точка от дневния ред – ще изслушаме представен на задачите и дейностите на Агенцията за основни права от страна на господин Майкъл Офлайрти, който е директор. Както знаете, особено тези от вас, които имат опит в тази комисия, тази агенция има мандат да предоставя на Европейския парламент подкрепа и експертни познания, свързани с основните права. Било по собствена инициатива, било по искане на самия парламент. В продължение на години комисията Либе вече се радва на постоянно сътрудничество с агенцията, която предоставя експертни знания, що се отнася до основните права в различни сфери и също така отговаря на исканията за становище от страна на комисията Либе във връзка с различни законодателни предложения. Много ви благодаря, господин Афлайерти. Винаги сте много любезен, винаги откликвате на нашите покани. Благодарим ви за доброто сътрудничество, което винаги сме имали с вас. Винаги удоволствие да ви видим. Имате думата за 15 минути и още веднъж много ви благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за добрите думи. Почитаеми членове на комисията, за мен е чест и удоволствие да се срещна с вас. Както каза госпожа председателката, наистина нашите отношения са традиционно много добри и за нас това са най-важните отношения, отношения с парламента. Бих искал да допринеса за дейността на комисията в нейната роля по утвърждаване и защита на основните права. Искам също така да изразя благодарност и на вашия секретарят, който винаги също така е бил голям приятел на нашата агенция. Нашата агенция, позволете ми като уво, да кажа най-основни неща. Нашата основна задача е да подпомагам институциите на Европейския съюз при зачитането на човешките права. Под институциите, разбира се, имам предвид парламента, комисията, съвета и държавите членки. Нашата задача не е политическа, не е изпълнителна. Това е консултативна, подпомагаща, експертна роля. Тя е свързана с основните права. Ние използваме съвсем умишлено този термин, защото човешките права са провъзгласени в европейското законодателство. Така че ние не сме активисти, които се борят за човешки права. Ние отчитаме спецификата на нашата ден в рамките на Европейския съюз. Ние работим по различни въпроси чрез различни екипи, които всъщност зависят от многогодишната рамка, която се приема от трите са законодатели и тя също така определя основните тематични области, които до голяма степен покриват сферата на нашата работа, но също така ние надхвърляме тези тематични сфери на дейност, когато получаваме искания от институциите на Европейския съюз, Парламентът, например, е тази институция, която най-често отправя искания към нас. И извън тази многогодишна рамка имаме много богат инструментариум. И ние използваме всички инструменти в нашата дейност, която е подмъга на вашата дейност. И така, първо, проучвания, допитвания до общественото мнение. Нашата агенция извършва много често уникални проучвания, допитвания. Питаме титулярите на правата по най-различни въпроси, какъв е техния опит, за да може европейския законодател да отговори на техните проблеми и искания. Също така ние събираме данни количествени данни събират от проучванията, но също така извършваме приложни изследвания, за да съберем качествени данни, за да знаем какво работи и какво не в държавите членки. Казах, че работим с всички държави членки и това, което разбира се очаквате от нашата работа, е важно и за нас. Ние ви предоставяме съпоставими данни за всички държави членки. Ние не избираме една или друга държава. Ние по-скоро разглеждаме как конкретен въпрос се решава или не в различните държави. В този контекст ние също така извършваме докладване, периодично докладваме по различни въпроси и тези доклади са обществено достояние. Също така ние работим последните въпроси. Нашата агенция много активно работи на място. Ние е, не сме просто някакви хора, които седят е, зад бюрата и пресмятат някакви цифри. Не, ние работим на място. И когато можем да добавим нещо към нашата работа чрез е, изграждане капацитет, подпомага на хората на места, ние го правим. И също така ние работим последното. През последните 12 години ние започнахме да виждаме, че вече можем да обединяваме хората, да правим така, че хората да срещат и това води до положителни промени. И сега ще премина от абстрактните понятия към реалността. Така, първо миграцията. Миграцията е и ще продължи да бъде един от приоритетите в нашата програма – ние се занимаваме с този въпрос винаги, когато той се появява. И това може да бъде привлечено вниманието към моделите на това, колко хора и защо загиват в Средиземно море. Ние отнасяме тези въпроси към съда, привличаме внимание към това, което случват. Когато хората стигат до европейските брегове, ние много активно работим в пунктовете за приемане, особено тъй наречен хотспот, места за приемане при спешни ситуации. Ние работим съвместно с ЕАСО, с други европейски агенции, международни организации, за да можем да проверяваме проблемите с човешките права, когато ги видим. Ние работим също така много усилено по защитата на децата. И също така се занимаваме с засилване на капацитета за противодействие на сексуалното насилие. Както вече казах, капацитета за реагиране, всичко от предоставена консултации до осигуряване на осветление в лагери, всичко това се вписва в човешките права, защото това също се свежда до достоинството. Ние знаем също така, че от това зависи успеха или провал на интеграцията на мигрантите. Ние извършваме и качествени изследвания, а не само допитвания и количествени проучвания. И последно за миграцията. Това е една от сферите, в които извършвам периодично докладване и тези доклади са обществено достояние. На всеки три месеца публикуваме доклада за състоянието в най-засегнатите държави членки. И това се разглежда като авторитетен източник на информация по този въпрос. Втората сфера е тематичната сфера на сигурността, правосъдието и цифровата среда. Тази сфера привлича все повече внимание на нашата агенция. До голяма степен и благодарение на, изис... на исканията, които получавам от вас. Например, възоснова на искане от вас пред няколко години проведахме редица много подробни проучвания на основните права при действията на разузнавателните служби в държавите членки. Това е класическо изследване, качествено изследване на нашата агенция основано върху практиката и по този начин предоставихме факти, които вие може да използвате в вашата работа. Също така получихме от вас искане за да можем да определим проблемите с човешките права в контекста на използване на мащабни бази данни на граници на Европейския съюз. И наистина имаше много елементи, които ние предложихме в резултат на това проучване. Що се отнася до разработването и разширяването на базите данни, стои много деликатни въпроса за оперативната съвместимост между тези бази данни. И благодарение на вас, също така ние много сериозно се средоточихме върху този въпрос и видяхме, че има резултати, защото нашите анализи и препоръки бяха възприяти приложени на практика. Ние сме ангажирани, много активно работим с идентифицирането на проблем с човешките права в контекста на изкуствен интелект. Вече публикувахме два доклада по тази тема, буквално преди няколко седмици. Публикувахме доклада за данните в три измерения. Данните, които се подават за това да бъде обработена от изкуствен интелект може да бъде дискриминационна. Тези данни могат да бъдат дискриминационни или погрешни. И трето, за да иллюстрирам нашата дейност, ние се занимаваме с равенството и недопускане на дискриминация. И това ме води до темата за нашите проучвания. Ние много се гордем с тях и ние получаваме от вас отзиви, че за вас това може би са най-полезните материали, които ние предлагаме на вас и на другите институции. Насилието срещу жените беше нещо, което наистина стана приоритет за много хора благодарение на наш проучване преди 7 години. Това остава а, наистина уникално изследване. Евреите в Европа миналата година Публикувахме доклад и съобщихме за него във вашата комисия за ситуацията на евреите в Европа. Нещо, което предизвика много широк дебат. И наистина нашият дебат предизвика необходимия политически дебат. Малцинствата, мигрантските мълчества, ромите. Ще дам два примера. В края на тази година ще публикуваме вторият ни доклад за това по какъв начин се възприема ЛГБТИ общността. 120 хиляди респонденти отговориха на, наше, на нашето допитване, на нашия въпросник онлайн. И ние също така общуваме с вас и бихме искали да представим и на вас този въпросник. И втория предстоящ въпросник и проучване, това ще бъде нещо, което ще бъде факт в началото на следващата година. Това е първото глобално общо проучване за отношението в, към основните права в международните ни отношения. И преди да приключа с моето изказване, съвсем накратко искам да кажа как водим диалог с вас. През годините ние имахме много канали за комуникация. Казаха ми да забавя малко. Да, аз знам, че ние ирландците говорим много бързо и много често забравям да забавя темпото. И така, първият начин за диалог е чрез официални срещи, срещи в комисията Либе. Вие ни каните, когато искате да представим резултатите от нашите проучвания, да ви представим нашите доклади и винаги сме готови да го направим това. Но не става дума само за чисто официални канали. Също така сме готови да можем да сме на разположение като отделни хора и като екипа, като извор на информация. Ние имаме много повече данни и анализ, отколкото са отразени в окончателните текстове на докладите. Така че ние сме на ваше разположение. Така че всеки член на тази комисията и комисията като цяло може да разчита на нас, за да споделим с вас нашите заключения. Трето, продължаваме да сме готови да отговаряме на вашите искания. Било то за качествени изследвания, за становища по деликатни проблеми с човешките права. Ние вече говорихме за хотспотс, за местата за прием на мигранти в извънредна ситуация. Също така бих могли да ви предоставим повече правен анализ на проекто законодателни актове. Също така, разбира се, винаги сте добре дошли на нашите прояви. На всеки три години ние организираме мащабен дебат за ситуацията с човешките права в Европа. Това се нарича форум за човешките права. Провежда се във Виена. Следващия форум ще бъде през 2021 година. Либо е винаги изпраща много силни представителни делегации, които са много важни за провеждането на този форум. Надяваме се, че това ще продължи. Надяваме се, че ще ни посетите във Виена. Разбира се, ние също така а, получаваме приемаме посещения, които са официални, официално организирани посещения на всеки две години, но разбира се, вратите ни винаги са отворени за вас, не само веднъж на две години. Би било добре вие да знаете как ние работим в повече подробности, за да можем по-добре да помагам вашата работа. И като говорим за Виена, ние работим в Виена, 105 души работят в агенцията има различни категории хора. Около 150 обаче са всичките служители с различни функции. 22,5 милиона евро е нашия бюджет за тази година, но от тях оперативният бюджет е само 6,5 милиона евро. Така че това, което правим с 6,5 милиона евро. Извършваме много работа и разбира се, тази сума не е достатъчна. Благодаря ви още веднъж. Много ви благодарим на вас, господин Фуларти. Нямаме съмнение, че разбира се, това беше много важна информация за комисията Либо и сега ще дадем думата на депутатите. Преди всичко думата има госпожа Ярока. Заповядайте, госпожо. Много ви благодаря, госпожо председател. Господин директор, благодаря ви за прекрасното изложение и за това, че отново се срещате с Либа редовно, за да ни предоставите актуална информация. Много ви благодаря за всички въпроси, които споменахте. Наистина много информация ни предоставихте. Аз бих искала да задам два въпроса. Тази сутрин се срещнахме с господин Тимерманс и се обсъждаше нови механизъм за утвърждаване на върховенството на закона като антрополог. Аз го попитах как той вижда методологията на този механизъм предвид особено това, че много от от инструментите, които имаме и документите, които имаме, за да се борим с нарушенията на върховенството на закона, съществуват, но не се използват. Се много прекрасни изследвания, които вие правите, не се използват от комисията, за да се познаят с ситуацията, с която се сблъскваме в много държави членки. Видяхме, че комисията използва двойни стандарти спрямо държавите членки и някои държави членки се чувстват оскърбени от това. Вторият ми въпрос е доколко смятате, че може да се напредне с досието за ромите и бедността. Много благодаря за дейността на вашия прекрасен екип, който вече от 15 години работи и който успя да подготви стратегия за ромите през 2011 година. Тази година в рамките на финландското председателство искахме да засилим това досие. Вие знаете по-добре от мен, защото вие бяхте ми показали данните и благодаря ви за това. Всъщност основни проблем е липсата на добър мониторинг. И благодарение на вашите прекрасни колеги, аз знам вече каква е технологията, каква е методология, те ми обясниха, че липсващата брънка е това, което аз като антрополог приветствам, е изследване на място. Работа с фокус групи. Искам да ви попитам, дали бихте подпомогнали тази комисия да се получи финансиране за този проект милион и половин за три години – да може да се извърши дейност във връзка с този проект за борба с бедността. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Ярока. Бих искал да ви помоля да бъдете по-кратки в своите изказвания и да говорите на повече от минута-две. А сега давам думата на госпожа Еспурек. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин директор, много ви благодаря за вашето изложение. Ние като членове на комисията Либа го приветстваме като заместник ръководител на Комисията по човешки права в Польша. Приветствам това, което прави агенцията. И сега съм докладчик за присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция. Преди всичко се интересувам от подробна информация за следващото европейско изследване за насилие срещу жените. Разбирам, че редица държави членки извършват вече такива пилотни проучвания, преди да се извърши пълно събиране на данни през 2020-2021 година. Искам да попитам, кои са тези държави членки, които извършват пилотни проучвания и кои са техните критерии за избор – и как се разработи методологията на това допитване. Искам да ви попитам също за повече информация за европейското проучване за ЛГБТИ, което започна агенцията този май. Май този година. Разбирам, че окончателните заключения ще бъдат оповестени през 2020 година. Но има ли някакви предварителни заключения? Много ви благодаря. И още веднъж добре дошъл тук. Много ви благодаря, госпожа Еспорик. Сега госпожа Дали. Okay. Uh, Señora Дали, tiene usted la palabra. Okay. Госпожо Дали, имате думата. Благодаря. Благодаря ви за това, че сте тук. Добре сте дошъл Очаквам с нетърпение съвместната работа с вашата организация. Чувала съм само хубави неща за нея. Вие правите много сериозни проучвания, за да се опират на доказателства вашите решения. Имате ли искане е, за влиянието върху правата на човека на Брексит. Знаете, че Ирландия се безпокои за екстрадицията и за съдебния контрол след Брексит. Особено хората, за които е издадена ЕЗА, ще трябва да бъдат изпратени в Великобритания и ако страната излезе без сделка, те ще бъдат оставени на тъмно и на студено. Ще останат само в пределите на конвенцията от 1957 година за екстрадицията, която не предлага защитата на европейското право. Тези хора, особено ако са свързани с Северна Ирландия, каква ще бъде тяхната съдба? ще могат ли а, е, е, да се ползват от защита аналогична на тази, която сега им предлага Съда на Европейския съюз? Е, кои ще бъдат компетентните съдилища? Например, има съдилища с лоша слава в Северна Ирландия. Въпросът е, ако има притеснение на тази плоскост, вие можете ли да съдействате, как да привлечем агенцията към тези проблеми? Може ли ние, като отделни евродепутати, да поискаме вашето съдействие? Благодаря. Госпожа Конке. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин директор. Като бивш министър по въпросите на демокрацията в шведското правителство съм имала възможност да се запозная задълбочено с вашата работа и съм използвала докладите ви за укрепване на правата на човека в шведската политика. Тогава се притеснявах и все още се притеснявам от а, а, възможностите а, да получаваме данни и факти. Споменахте, че бюджетът ви е ограничен. Като изпълнителен директор, вие най-точно знаете какво не можете да направите заради тези бюджетни ограничения. Питам се, можете ли да ни дадете пример какво не можете да правите, а е необходимо да вършите? Благодаря. Благодаря. Господин Варена. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Офлайер. Ти Днес тази комисия разговаря за върховенството на закона с господин Тимерманс. Разбирам, че вашата агенция цели защита на основните права при върховенството на закона. Преди две е, седмици полицията съобщи, че 500 европейски граждани са включени в черен списък и може да им се попречи да пътуват в Европейския съюз. Става дума за проявите им в Биарит. Мога ли да ви запитам, знае ли вашата агенция за съществуването на такъв черен списък и какъв ще е подходът ви към него? Как бихте реагирали на неговото съществуване? Благодаря, госпожа Интвелт. Имате думата и след това ще чуем още един оратор, преди да дам думата на председателя на Агенцията за основните права. Благодаря. Най-напред, господин Офлайер, ти благодаря за цялата работа, която вършите. Мисля, че тя е недооценена в общественото пространство. Имам един дребен въпрос или по-скоро бележка. Госпожа Ливия Ярока каза, че понякога Начинът по който функционира Европейският съюз е, нанася вреди на страните. Ако мога да бъда по-конкретна, вреди на правителствата, защото в отделна страна може да има различие на вижданията, някои да се почувстват обидени, други да се почувстват вдъхновени. Вие се занимавате с въпроси, свързани с дискриминацията, слова на омраза, и други подобни. Ние като че ли сме склонни е, да гледаме и да сочим с пръст определени групи в обществото, които сякаш са виновни за тези явления. Но има различни партии, дори религиозни групи, които също насаждат дискриминация, слова на омраза и прочие. Много е трудно за един орган на Европейския съюз да, критикира, да критикува правителствата. Смятате ли, че е, свободата и възможността за маневриране да, при работа е, с този въпрос са на лице за вас. А можете ли да разследвате как е, омразата, насаждана от е, политически лидери, е, допринася за създаването на климат на несигурност за европейските граждани? Благодаря. Още някой поиска думата? Госпожа Стрик. Искам да благодаря на господин Офларти за неговото изложение и за, да го похваля за работата на неговата агенция. Аз използвам много обширно информи, информацията, която вие предлагате. Например, в работата си за съвета на Европа съм използвала вашите доклади доста. Искам да ви попитам, взаимно допълвате ли се с съвета на Европа? Как е, стои сътрудничеството ви? Смятате ли, че може да се усъвършенствате в това сътрудничество. И, например, ако погледнете комисаря за правата на човека към съвета на Европа, ще видите, че там Съветът на Европа има право спонтанно да дава съвети на държавите, членки на организацията, да им препоръчва да правят или да не правят нещо е, могат да привличат по своя инициатива независими е, експерти. Вземам повод от въпросите на госпожа Индвелт и госпожа Кунки. Е, смятате ли, че са достатъчни правомощията ви, за да предизвикате промяна в политиката? И последното, което искам да кажа е за обхвата на вашата работа. Споменахте миграционната политика. Все повече тази миграционна политика в Европейския съюз има външно измерение. Какво прави вашата агенция в тази връзка? И смятате ли, че мандатът ви е достатъчен за работа в тази област? Благодаря. И я за турно, а и дос интервенциони с Благодаря. Има още двама желащи да се изкаже, след което наистина ще приключим uh, списъка с желащи да се изказват. Господин Ван Дендрише. Е е, Благодаря за направеното изказване. Винаги сме казвали, че знанието е сила, разбира се, опирайки се на факти. Аз разгледах вашите публикации, например, за ислямофобията. И става ясно, че забелязваме засилване на антисемитизма. Все още има приток на мигранти в Европа. Някои държави членки подават адекватна информация за, тъй като има различни страни, които дават база за сравнение, а, за да бъдат информирани гражданите относно причините и отражението на миграцията върху престъпността. Добре. И за да изчерпим желащите да се изкажат, госпожа Кенка. Ja, dank u wel. Ik heb eh, een deel van de presentatie gemist waarvoor... Благодаря. Аз пропуснах част от изложението ви. Извинявам се за това, но ви благодаря, че ми давате думата. Искам да задам въпрос за правата на жените. Мисля, че въпросът е важен за вас. Една от всеки три жени Всъщност една от всеки пет жени е претърпяла турмоз. Всяка секунда има жена, в която, която търпи някаква форма на сексуален турмоз. Това е нарушение на правата на жените, на правата на човек. Извинете, казва ораторката, заради слушалките чувах превода и се обърквах. Е, ще работите ли съвместно с работната група, която ще заседава в Рим по въпроса за нарушенията на правата на жените? Какво смятате да направите за по-нататъчен напредък в тази област? Благодаря. Имате 10 минути, за да ни запознаете с отговорите на зададените ви въпроси. Благодаря. Госпожо председател, ще направя максималното на какво което съм способен. Госпожа Ярока, инструментите за върховенството на закона и е, доколко те са недоизползвани. Едно от трудните неща е да се е, намерят е, съпоставими надежни данни за всички 27 държави членки във връзка с функционирането на механизма на върховенството на закона все повече от нас се очаква да даваме надежни доказателства е, в тази връзка. Ние доста данни обобщаваме в тази посока. Не зная господин Тимерманс дали го е споменал сутринта, но в съобщението на комисията от юли месец има нещо, което ние създаваме. Е, информационна система за фундаменталните права. Тук ще се включи данни от съвета на Европа, европейските съдилища, националните съдилища. Тук искаме да съдействаме на всички настоящи и бъдещи ръководители в тази област за тяхната дейност. След това се спряхте на въпроса за ромите. Да, Подпомагането на е, ромите при спазването на техните права е, разочарова до някъде. Напълно съм съгласен, че трябва да има ефективно наблюдение с последици. И а, е, тук имам какво да се направи. В тази връзка с голям интерес следим преговорите за новия бюджет и въпросът за обословеността на отпускането на средства от спазването на правата на човека. Такава обословеност ще има и при отпускането на средства и при контрола върху тяхното изразходване. Ние работим с националните органи за защита на правата на човека и органите за равенство. Тези разговори трябва да се разширят. Ние подкрепяме всички тези идеи, доколкото те имат пряка връзка с реалността. По отношение на конкретната инициатива, която споменахте, госпожо Ярока, може би е добре да поговорим по-подробно двустранно, защото нямам достатъчно информация в този момент, за да отговоря. Госпожо Спорек, вие запитахте конкретно за методиката във връзка с насилието срещу жените. Тази информация е, се отнася до времето преди аз да съм бил председател и ще я потърся от колегите, за да ви я предам. Е, следващата година ще излязат основните констатации е, от проучването за ЛГБТИ, но до края на тази година ще се появи част от информацията. Ще ви я предоставям. Госпожо Дали, благодаря за въпроса. До сега не сме правили анализ на това как Брексит ще се отрази върху основните права. Ще започна всъщност от другаде. Аз имам изключително голям личен интерес към темата. Може би знаете, че аз съм бивш главен комисар на Комисията за правата на човека в Северна Ирландия. Така че темата ми е много близка, но до сега не сме били привлечени в тази работа, защото агенции като нашата не трябва да осложняват преговорите. Ако и когато бъде преценено за необходимо и уместно, ние да дадем своя принос, готови ще бъдем. Е, тази тема е извън многогодишните теми, с които се занимаваме, но не е редно да осложняваме една и без друго сложна ситуация на този етап. Е, госпожа е, Конке постави въпроса за бюджета и доколко бюджетът ни пречи да правим някои неща. Даже не знам откъде да започна отговора си. Ние искаме да правим, да кажем, тестове, проверки за наличието на дискриминация в Европейския съюз искаме да правим проверки на работните места и на практиките, които евентуално биха разкрили а, дискриминация, а, дали вашата етническа принадлежност или друга принадлежност има отражение, да кажем, върху постъпването ви на работа. Ние дори не можем да навлезем в тази сфера, защото нямаме ресурси. А методика за това има от ОИСР но можем да направим много повече още сега. Готови сме да изразим удовлетвореност от качеството на работата ни, но можем да направим много сега в Гърция имаме един човек и го пращаме от Виена. Значи как можем с по един човек на място да направим нещо? Нуждаем се от много по-реалистична представа за това, което става в държавите членки но ние трябва да посещаваме местата, където има нужда от нашето присъствие много по-често. Горещите точки, приемателните центрове, а не ни стигат средства. За следващата година в е, момента съкръщаваме проекта на бюджета, за да го внесем в нашия съвет. Това, което правим е направо жестоко. Е, имаме области с много добри приложни проучвания. Да кажем, живот на лицата с увреждания, интегрирано в общността. Правили сме прекрасни проучвания. Сега трябва да помогнем на държавите членки да направят констатациите за своята територия. Не можем заради бюджетни ограничения. Ще кажа още нещо във връзка с бюджета. Институциите с законодателите непрекъснато увеличават бюджета на агенции като ЕАСО, Фронтекс. Непрекъснато им казвате да работят в съответствие с правата на човека и тогава те се обръщат към нас за помощ, а ние не получаваме ресурсите, за да им помогнем. Аз нямам нито един човек допълнително щатното си разписание, за да помагам на граничните служители. Това е голям проблем. Винаги сме се ползвали с подкрепата на парламента по този въпрос, но са законодателите и двамата са законодатели трябва да осъзнаят, че колкото повече се задълбочават някои негативни тенденции в обществото, толкова по-необходимо е да се настоява на спазването на правата. Госпожо Брене Райер, извинете, че не произнасям добре името ви. Не сме се занимавали е, с конкретни примери на злоупотреба и нарушение. Нямаме такива правомощия, нямаме такъв капацитет също така. Е, ние е, обаче следим генералните тенденции и ги съобщаваме чрез ежегодния доклад за човешките права, който представяме пред вас и въобще в обществото. Забравих да го спомена по-рано винаги се вписваме в компетентността на Европейския съюз. Не всичко, което в обществото не върви както трябва, е от компетентността на Европейския съюз. Тук трябва да направим това разграничение. Госпожо Интвел, питахте ме, страхуваме ли се да критикуваме правителствата? Не. Желаем ли да се занимаваме с нарушенията на правата на човека, извършвани от политически лидери? Да. Вече го правим. Погледнете е, ежегодния ни доклад. Е, там съвсем не се притесняваме да посочваме конкретно проблеми, включително с слова на омразата. Мога да е, цитирам конкретни примери, в които до крайна степен е обострен проблем с словата на омразата и този проблем се задълбочава от лидерите. В рамките на своя мандат, функции, и капацитет, не се страхуваме да кажем истината. Госпожа Стрик попита за сътрудничеството с съвета на Европа. Това е един от въпросите, при които някой като мен би казал толкова се радвам, че го зададохте. Фантастично е сътрудничеството ни с съвета на Европа. И е много важно взаимно да се допълваме с тях. По Положили сме неимоверни усилия, за да постигнем това сътрудничество. Ние нямаме а, съдебен клон, така да се каже, съдебна функция. Има разлика в нашите мандати. А, второ, а, срещаме се почти ежедневно, за да съгласуваме работата си това е все в името на принципа на допълняемостта. Много е необичайно това, че на заседанията на нашия съвет присъства представител на съвета на Европа. Аз имам лични добри отношения с комисаря за правата на човека. Много тесни взаимоотношения. Съветът на Европа има по-широк мандат от нас. Това е естествено. Но след това бих казал, ние не сме единствената структура, отговаряща за правата на човека в Европейския съюз. Ние имаме конкретна функция в тази посока, но всички в Европейския съюз, включително и вие, имате какво да направите за правата на човек. Ние не сме единствената структура, която се занимава с това. Винаги можем да имаме по-широк, по крепък мандат. Е, съветът ни непрекъснато призовава за това. Мога да ви кажа обаче, че има една аномалия, че е, нашият мандат не е съгласуван е, с изискванията на Хартата за основните права. ние, например, можем да сътрудничим в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, само ако поиск получим искане и то изрично за тази цел. Това е странност, която следва да бъде отстранена. Беше зададен въпрос, може би пак от вас, госпожо Стрек, за външното измерение на миграционната политика. Ние можем да гледаме навън до колкото можем да анализираме външните измерения на работата на държавите членки и на институциите. Не можем да гледаме какво правят трети страни. Това съвсем категорично. Господин Ван Дендрише зададе въпроси от различен характер. Дали се опитваме да стигнем до извършителя, ако установим нарушения? Естествено, зависи от, от групите, с които работим. Аз се спрях на един елемент на въпрос, свързан с миграцията. Трябва да се борим всички сили срещу митовете, свързани с миграцията. Например, има един мит, че мигрантите са донесли сексуалното насилие в Европа. Това е наш собствен проблем, съществувал далеч преди тях. Мигрантите може би привнасят своя особена окраска на този проблем, но не са го създали. Е, нашите доказателства сочат категорично в тази посока. И госпожа Кайнко е, зададе е, въпрос за правата на жените и други въпроси се чуха в тази посока. Нека най-напред кажа, че ние твърдо сме решени да подпомагаме утвърждаването на човешките права на жените В нашите проучвания никога не се а, акцентира а, като нещо специфично а, разликата между мъжете и жените. А, обръщаме внимание обаче на жените като такива, на жените роми, на жените мигранти. По отношение на насилието, а, нямам по този въпрос. А, информация. Ще се допитам до сътрудниците си и ще ви я дам допълнително. Е благодаря ви. Благодаря на всичките депутати, които се изказаха в този извънредно интересен дебат. Благодарим ви и разбира се, винаги сме в контакт с агенцията. Благодаря на всички. И след една минута започваме с последната точка от дневния ред за днес. Queridos colegas, vamos a seguir con el siguiente. Уважаеми колеги, ще продължим с следващата точка от дневния ред. Това е представяне на задачите и дейностите на Европейския надзорен орган по защита на данните. Господин Вивьеровски ще направи това представяне. Вивьеровски, супервизор адхунто. Той е заместник ръководител на надзорния орган. Веднага ви даваме думата. Имате на разположение 10 минути и след това ще има изказвания на депутатите. Много ви благодарим, че сте тук сред нас. Благодаря ви. Grazie, signora е, благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, уважаеми членове на парламентарната комисия, благодаря, че ни поканихте сте. За нас е чест да застанем пред вас толкова скоро след парламентарните избори и конституирането на комисията. Едновременно с това ми се ще да не бях днес пред вас, е, защото всъщност заме, замествам колегата Джовани Бутаверди, който жестоко ни бе отнет само преди две седмици. Джовани е, се отнасяше с огромно уважение към вашата комисия, което бе напълно споделено. Той нееднократно е бил канен пред вас. Всички, които бяха близки с него, бяха дълбоко трогнати от почита, която отдадохте на неговата памет минута мълчание е вчера. Така че за мен е сериозна задача да заместя Джовани пред толкова ран, след толкова ранта му кончина. Така че Мога само да продължа неговото дело от последните 10 години. Има много познати лица в залата тук, но има и нови хора, така че позволете ми накратко да представя ролята на Европейския орган за защита на личните данни. Аз нека да кажа, е, че тук, е, като говорим за защита на личните данни, иначе сте получили подробна е, информация по мейла, но можете да получите информация и на входа на залата. ЕДПС бе създаден от парламента и съвета като независим надзорник на ползването на личните данни от отделни лица органи и институции. Негова задача е защита на личните данни, неприкосновеността на личното пространство в рамките на всички европейски институции конкретните задачи на EDPS са заложени а, в регламента от 2018 година и обхваща три основни категории. Надзорни функции, споделени с Европол и Евроюст, консултативни задачи, т.е. Консулт... съвети на законодателите и изпълнителни мерки. Ние също така следим и техническото развитие и прогрес намеса, особено в IT сектора. Трето, имаме задачи в областта на сътрудничеството тясно сътрудничество с националните органи за защита на личните данни, обикновено чрез Европейския съвет за защита на личните данни, с който споделяме секретарят. В Европейския съюз съществуването на независим орган за защита на личните данни е важна част от защитата на основните права на гражданите заложени и в хартата, Европейската харта, така и в европейските договори. Какво правим ние? Договор, е, регламента GDPR подробно разписва нашите задачи, но отговаря също така на нашите дейности, откакто съществуват такива органи. Предполага се ние да бъдем и омбудсман, и образовател, и изпълнител и а, съответно консултант. Всичко това е отразено в задачите на съответните органи на национално и дори на местно ниво. А, събитията и констатациите споделени от Сноудън, Кембридж аналитика и така нататък изведоха в защит на личните данни в центъра на общественото внимание. Тук става дума не само за на издеправомерно използване на данните, но 20-те години дигитализация доведоха до изграждане на огромен бой, брой данни, събирани за вас, за мен, за всички наши близки и познати, които а, се, се събират чрез различни ресурси, които са все повече оперативно съвместими. Опасяваме се, че европейските избори от тази години могат да бъдат, да, да бъдат отправна точка на злоупотреба с данните, но оказва се заложените от всички европейски институции гар, гаранции а, постигнаха своя резултат. А, използвани бяха социални мрежи след GDPR е, парламента прие и съответни законодателни актови за обработка на личните данни в европейските институции и начин на работа на Европейския съвет. А, е, също бяха с, а, е, с проведени 13 посещ, контролни по, инспекции инспекции в европейските институции доста повече, отколкото през миналата година. Важно развитие през, в дейността ни през последната години бе наблюдение в областта на ам, оперативното и а, правно сътрудничество. Е, тук ще спомена работата с Европол от 2017 година, но и за Евроюст за когото ще поемем задачите си в края на тая година и по-късно за ЕПО е, е, специално искам да обърна внимание на програмата за проследяване на финансиране на дейности. Моя екип специално работи по този въпрос. Започнахме и наблюдение и проверки по сайтовете на европейските органи и организации. Комисията може да се консултира с нас по законодателни мерки и контакти с трети страни. Ние сме първите, които могат да дадат такава информация. Има, разбира се, възможност да бъдат консултирани Европейския съвет защита на личните данни. Ние в този случай координираме нашата дейност. Ако желаете, можете винаги да се обърнете към нас, включително и към технически решения и тяхната оценка. Ние сме на ваше разположение. Следени, проследяването на новите развити в е, е, прогреса на техническите средства дава възможност ние да изпълним своята консултантска роля. Предоставяме знанията, с които разполагаме в светлината на новите технически предизвикателства искаме да обърна внимание, че можете да се запишете за нашите редовни бюлетини, които отчитат економическото развитие и отражението им върху обработката на данните. Напоследък е, най-новия материал е, обръща внимание на някои е, технически средства, като Сири и други, които се използват онлайн. Ние провеждаме също така проучване на особено интересни мерки с отражение върху защита на личните данни. Е, твърдо съм убеден, че използването на технологиите на базата на изкуствен интелект предполага съответни гаранции. Това трябва да съответства на съществуващите основни права и ценности, които изповядваме. Защитата на личните данни е геополитически въпрос и тук опираме до контактите с трети страни и съответните мерки за сигурност и контрол. А има и други по-оперативни мерки. Те трябва също да бъдат разгледани от органите за защита на личните данни включително и по отношение на предизвикателствата пред европейските институции. Макар, че сме само един от 29-те органи за защита на личните данни, наред с съвета, ние се смятаме за уникални, защото ние сме единствените, които можем да говорим за тези предизвикателства от европейска перспектива и да, да разгледаме на бъдещите си задачи, като на европейски задачи. Това е в съответствие с дадените ни правомощия, включително за налагане на парични наказания. Но тъй като все още нямаме практика, започнахме работа от е, май миналата година, те, те първо ще натрупане, натрупаме опит. Има големи и по-малки предизвикателства. Но е много важно какъв начин на работа ще изберем. В заключение искам да кажа, че ще очакваме от бъдещата комисия да приключи някои теми, като особено правила, правилото за, за неприкосновеност на личното пространство, е, както и така наречения трети стърп. Очаквам бъдещо сътрудничество с парламента. Вие сте винаги главния ни съюзник в търсене на общи пътища. И накрая искам да покажа приканя всички нас да присъствате на нашето мероприятие на 10 септември в памет на Джовани Ботарели. ние сме готови да ви предоставим допълнителна информация за това. А сега съм на ваше разположение. Времето е кратко, но ще се опитам. Много ви благодаря, господин Виевировски. Надявам се, че втори път по-добре произнесох вашето фамилно. Преди всичко искам да ви благодаря за емоционалното изказване. Но наистина преводачите просто не успявах след вас и вашата емоционалност. Много ви благодаря. Преди всичко искам да посоча, че, мила, че вчера на заседанието ни Отдадохме почет на паметта на господин Бутарели с минута мълчание. Направихме това, за да почетем памета му, за да изразим нашето уважение, защото той беше човек, който се ползваше с огромното доверие на комисията Либе. Той беше един неотклон защитник на човешките права и защитата на Дани и той направи много за защитата на данните в европейските институции. И както вие също много правилно посочихте ролята на етиката при защитата на данните, беше винаги защитавана от него и наистина неговото наследство е огромно. През октомври, през през октомври наистина очаквахме да срещнем с него, но не успяхме. Наистина за нас е много важно, че вие днес присъствате тук. Има няколко депутати, които поискаха думата лично аз, която представлявам един по-стар свят, преди да се промени парадигмата, преди да се премине към цифровите технологии – виждам, че много бързо се промет нещата, а ние трябва да можем да подредим тези неща, да обвържем различните понятия, така че тази промяна в парадигмата да не застрашава демократичните ценности. Искам да ви попитам, дали не бихте могли да ни дадете на цялата комисия съвета, в която има много нови депутати, да дадете съвета за това какви доклади можем да подготвим във връзка с щит на данните. И сега дам думата на господин Бреер преди всичко, а след това ще отговори господин Виворовски. Първо депутатите. Господин Бреер, благодаря ви, госпожо председател. И имам въпрос за бюджета за вашата институция. Както знаем, Съветът иска значително да уреже вашия бюджет, докато задачите ви нарастват. Особено, що се отнася до съвета за защита на данните. Може би бихте могли да кажете повече за това, което прави в момента съвета за защита на данните в светлината на бюджета, който е предложен от комисията? Какъв е минимума, който може да понесете? Добре, благодаря ви. Сега, госпожа Дали, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Виеворовски. И ви понасям моите съболезнования във връзка с кончината на господин Бутарели. Искам да ви попитам за делото на Макшрим, който искаше да спре Фейсбук да предава данните на много европейски граждани да бъдат предадени тези данни на САЩ във връзка с това, което направи Сноуден. Ние знаем, че той е станал обвиняем по делото, по което той първоначално беше подал жалба. И мисля, че първопричината за този проблем е, че големите високотехнологични компании се базират в Дублин и това направи така, че Националният ирландски орган по защита на данните стана практически един европейски орган и ние видяхме как работят в полза на Фейсбук лобистите. Е, видяхме какво се случи с бившия ирландски министр председател, който беше добър приятел на Фейсбук и който направи какво ли не, само и само да разводни законодателството. Дали вие сте наясно с тази ситуация? Какво вие смятате за тази ситуация и какво смятате да направите, за да подпомогнете независимостта на Ирландската комисия по защита на данните в светлината на обединението на транснационалните компании. Сега предвид това, че вече е прият общи регламент за защитата на данни. Дали ще се повтори делото Шремс или ще има други дела? Също така знам, че в момента правителството на Ирландия се е забъркало в скандал – във връзка с издаване на национални карти за самоличност. Дали това ще предизвика финансови санкции по силата на общия регламент защита на данните? Благодаря, госпожо Дали. Сега е госпожа Аламович. Благодаря ви, казва госпожа Адамович. Благодаря ви за това, че ни представихте дейността на вашата институция и основната ви цел, каквато е да бъдат защитавани нашите лични данни. Имам следния въпрос. Искам да попитам за ситуацията в Польша. Както знаете, главният ръководител на службата защита на данните взе решение, в резултат от което в долната камера на полския парламент нямат право да предоставят информация за това кой подкрепи кандидатурата на съдиите, които са били после назначени в Полша. Беше казано, че това е в нарушение на закона. Какво смятате вие за всичко това? Дали смятате, че това решение беше обосновано? Благодаря, госпожа Адамович. Сега е госпожа Стрик. Sorry. Uh, I would also like to, to... И аз бих искала да изкажа моето съболезнования във връзка с загубата на господин Ботарели. Знам, че вие сте работили в тясно сътрудничество с него, така че това е за вас е голяма загуба. Аз бях депутат Нидерландия и знам каква е ролята на Европейския орган по защита на данните за националното законодателство, както и на европейско ниво. Имам един конкретен въпрос. Вие виждате, че Европейския съюз обменя все повече и повече данни и изключва все повече споразумения с трети държави във връзка с обмена на данни с трети държави. Дали органа има достатъчно възможности и ресурси да следи за това как се използват тези данни в трети държави, защото, разбира се, това е нещо много важно. Тъй като има определени гаранции, но ние не знаем доколко тези гаранции в крайна сметка се прилагат и дали данните не се използват за някакви други цели. Благодаря. Госпожа Зипел. Благодаря ви. Преди всичко трябва да се извиня за това, че пропуснах вашето изложение. Бях на друго заседание. Независимо от това, бих искала първо да изразя нашите съболезнования във връзка с загубата на нашия колега, господин Бутарели. Ние имахме прекрасно сътрудничество с него и ще ни бъде много трудно без него. От друга страна, осъзнавам факта, че неговата дейност беше дейност, съвместно с целия екип, така че ние няма да загубим всички тези прекрасни препоръки, които получавахме ще получавам от вашата агенция. Имам въпроса. Имахме също така изложение от страна на Европол и отново и отново, и аз мисля, че моите колеги сигурно вече са говорили за това, се сблъскваме с проблема сътрудничество с трети държави. И какво означава да предаваме данни на трети държави? Какви гаранции получаваме за това, че данните се обработват по добросъвестен, надлежен начин? Другият е, ни въпрос, ако ви може да подпомогнете Европол и други агенции, когато става дума за това дали можем да разчитаме на данните, които получаваме. Това е също така важен въпрос. Също така бих искала да задам въпрос във връзка с регламента за защитата на данни. В момента и имаме и нов съвет за защита на данните на европейско ниво, където са представени всички национални органи за защита на данните. Говорим за обслужване на едно гише и в много случаи установяваме, че много въпроси, свързани с защита на данни, от а, идващи от всички държави членки, всъщност, в крайна сметка, отиват в Ирландия, защото всичките големи високотехнологични фирми са базирани в Ирландия. Задам си въпроса за работата на този света. Дали вътрешно те не могат да стигнат до споразумение за това, че не всички въпроси да бъдат отправени към ирландски орган за защита на данните, защото това може да се окаже прекалено много. Така че за нам, че ирландски орган наистина разшири своята дейност, но все пак това може да не бъде достатъчно. Така че какво е сътрудничеството в рамките на съвета? И какво ще кажете за някои първи искания във връзка с практическото реализиране на регламента за защита на данните, дали вече има някои резултати? Също така имаме някои идеи за това как може да продължи тази дейност. И ако националните органи за защитата на данни са вече получили всички средства, които се изискват от регламент за защита на данни, това би било добре, но дали това е така? Благодаря, госпожо Зипел. Ще приключим с въпросите от депутатите с госпожа Интвелт. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Моля да ме извините за това, че пропуснах първата част от вашето изложение, но аз също преди всичко искам да почета памета на покойния господин Бутарели, с когото работихме в продължение на много години. Наистина бях потресена, когато научих за неговата кончина. Това беше голям удар за мен. Няколко въпроса. Първо, Приехме много законодателство в Европейския съюз през последните години, най-вече общи регламент защита на данните. Продължаваме да работим по някои други актове. Много добре приемаме законодателство, но много зле справяме с прилагането му. И има много въпросителни, които изникват във връзка точно с изпълнението. Частично това се дължи на недостатъчния капацитет, недостатъчните средства. Мисля, че държавите членки като цяло просто не спазват регламента. Те не предоставят достатъчно средства на националните органи защита на данните, но когато разглеждаме европейското ниво за защита на данни, правим впечатление, че откакто влезе в сила регламента, бяха глобени то сериозно някои големи фирми, същевременно САЩ, които не са най-големите любители на защита на данните, са наложили много по-сериозни глоби. Не искам да кажа, че има някаква глоба, е, извинете, конкуренция в налагането на глобите, но мисля си, че има тук е, върху какво да се замислим. Също така внесох искане за достъп до документите е, на и това, което през последните години не мисли много за прозрачността на вземането на решенията в рамките на самия Европейски орган защита на данните. Може би вие вече говорите за това във вашето изложение, но искам да знам въпроса за ситуацията. Преди всичко, във връзка с, с неприкосновеност на личния живот в електронна среда и също така контрола върху това нещо, което практически не се прилага на практика от държавите членки. Става дума за директивата за полицейските органи. Смятате ли, че директивата трябва да бъде заменен с регламента, за да може разнователни служби съдилища, прокурорите и нататък да използват този документ. Благодаря ви. Приключихме с госпожа Ентвелт кръга от въпроси. Много благодаря на всичките колеги за зададените въпроси. Имате 15 минути, господин Вивировски, за да отговорите много конкретно и точно. И моля с темпо, което да позволи на преводачите да работят. Благодаря. Okay, I try to be, uh... Добре, ще се опитам да бъда максимално и ясен и бавен, говорейки за това, което отдавна вече е част от професионалната ми работа, от професионалната ми дейност. Първият въпрос, зададен тук, е дали е, имам някакъв съвет към законодателите. Естествено, имам много идеи, които биха могли да бъдат отразени може би в работата на законодателя, но не е работа на надзорния орган да предлага ново законодателство или изменение в действащото. Това е изключителен прерогатив на Европейската комисия. Аз е, очаквам, че в е, предстоящия план за работа на новата комисия ще бъдат отразени проблемите, които са видими е, от доста време. Мислехме ги за проблеми на бъдещето, но те вече са сегашни проблеми. Изкуственият разум е един от тях. Това вече не е научна фантастика. Говорим за нещо съществуващо. Е, много от устройствата, с които си служим, е, или вече използват приложения, представляващи изкуствен интелект, е, или са свързани с машинно обучение и изучаване, а ние не знаем за какви алгоритми всъщност става дума и как съществуващите алгоритми могат да създават нови алгоритми. Така че това категорично ще е една от обсъжданите теми. Но както бе казано от други задали въпроси, има теми, по които работата не е приключила. Неприкосновеността в електронното пространство категорично е една от тези теми. Ние имаме общ регламент за защита на личните данни. Доста по, закъсняхме с защитата на данните от страна на европейските институции и агенции. Имаме регламент, но както казах, той бе прият късно. Тъй, че има много недовършена работа, има и нови предизвикателства. Нека не забравяме това, което сме вършили в миналото и това, което не сме довършили. Госпожа Интвелт запита за един прият акт, който се оказа недостатъчен за така наречения бивш трети стълб на законодателството. Давам си сметка за дискусиите, проведени тук в парламента. През 2012 година имаше интерпарламентарна среща между вашия парламент и националните парламенти. Тогава полският комисар зададе въпрос за тази директива и аз отговорих, че си давам сметка за съществуващите конституционни проблеми с оглед прилагането на регламента, но ако има директива, която може да прилича на регламент, защо да не съществува и регламент, кой, който да може да прилича на директива? При новите технологии, особено свързаните с големите данни и изкуствения разум, трябва да имаме солидна база за осъществяване надзор. Бих казал, че в Европейския съюз, е, в институциите му и неговите агенции такава солидна база съществува. Това е позицията ми в качеството ми на надзорен орган. Обаче не знам дали така стоят нещата на национално ниво във всяка отделна държава членка. Да съществуват правила, е, които наподобяват по-скоро регламент, е добър избор, но най-напред трябва да се изпълни добре директивата, приета в миналото. В момента, доколкото знам, се готви доклад е, за състоянието на изпълнението на задълженията по директива. Трябва да направим всичко възможно това прилагане да се подобри. Сега, по другите зададени въпроси. Имаше предложение на надзорния орган към комисията. То беше възприето и отразено в общия бюджет. Нашето предложение е, за нов бюджет е, отговаряше в е, достатъчна степен на потребностите ни, за да можем да изпълняваме функциите си на надзорен орган – за спазването на законодателството от институциите и а, функциите си като а, с, участник а, в, а, и секретар на Европейския съвет за защита на личните данни. Съветът отхвърли предложението ни. За щастие това не е краят на процедурата. Направили сме анализ на разходите на националните органи за защита на личните данни. Е, промяната, която сме поискали, възлиза на 25% от е, бюджета. Искали сме 25% увеличение. И понеже сумата не е малка, решихме да поискаме увеличение на два етапа. Първият етап 2019, вторият етап 2020. Е, за 2019 година промяната беше направена. Надяваме се, че макар изгледите за това сега да не са добри, през 2020 година също ще се добием с бюджета, който ни е необходим. Това е положението с бюджета. Не мога да се оплаквам и да твърдя, че има някаква трагедия, но ако желаем органът за защита на личните данни, за надзор върху тази защита да работи добре, тези ресурси са необходими. Беше зададен въпрос за делото Шремс. Въобще цялата поредица от дела, които започна Макс Шремс. Е, любопитно ми е какво ще стане с делото висящо е, пред Съда на Европейския съюз в момента. Все още не е излязло становището на генералния адвокат, е, тъй че предстои да видим какво ще стане. Но като човек, с академична подготовка, трябва да кажа, че много бях доволен от това, което направи Макс Шремс в началото. Той с първото си дело свърши работата на орган за защита на личните данни. Нещо, което органите за защита на личните данни трябваше да направят преди 10 години. Защото вие приемате правила, обаче никога не питате дали се прилагат. И за това аз бях много доволен от стореното от Макс Шремс. Ще видим какви ще бъдат резултатите от делото, висящо по настоящем. Но не бих стигнал до там да правя аналогии между момента, в който Макс Шремс започна битката си и положението в момента. Между тези два момента има голяма разлика. Преди общия регламент за защита на личните данни и сега положението е съвсем различно. Преди като орган за защита на личните данни можехме просто да пращаме хората в Ирландия. Сега обаче, като има общ регламент за защита на личните данни, имаме система на единно гише – Система на контрол, чрез която се следи какво става в националните органи. И понякога може да има оплаквания, че предвидените процедури са протяжни, отнемат време. Мога да кажа, от дейността си в Европейския съвет за защита на личните данни, е, че това, което става по делата Шремс, сега е постоянна точка на всяко заседание. Постоянна точка в дневния ред. Позволете ми да кажа и нещо, което може би не трябва да казвам. Когато започнах да работя в работната група по член 29, имах скептицизъм за това какви резултати ще постигнем, като се има предвид егото на събралите се там хора. Обаче, трябва да ви кажа, че предубежденията ми бяха опровергани. Ирландските колеги наистина се справят прекрасно в момента и работят прекрасно по тези случаи. Ние не можем да ги иземем от тях. Нямаме това право. Но абсолютно е възможно да им помогнем, ако те желаят това. Този механизъм за сътрудничество, който съществува, действително функционира добре. Госпожа Адамович ме попита е, за положението в Полша. Въпросът бе зададен на полски, родния ми език. Е, изкушавам се да отговоря на е, полски, обаче ще го направя на английски все пак, защото нямам право да коментирам това, което става в една национална държава и това, което прави там националният орган за защита на личните данни. Европейският орган за надзор на защитата на личните данни не е създаден за това и за това трябва да мълча. Единственото, което можем да контролираме е ставащото в европейските институции. А ако подобно искане бъде заведено във връзка с някоя от европейските институции и има решение на съда за разкриване на този документ, ние можем да имаме позиция. По европейското право нямам съмнение, че прозрачността ще вземе превес над защитата на личните данни. Самия факт, че в един документ има лични данни, не означава, че там се поставя под въпрос защитата на тези данни, че има някакъв проблем с тази защита. Мисля, че в този смисъл е и съдебната практика, но както казах, това, което може да стане в Европейския съюз е различно. То не ми дава право да коментирам положението и практиката в отделна страна, та била тя и моята. Имаше въпрос за Европол и предаването на данни на трети страни. Това е щекотлив въпрос. Спомняте си, че го поставихме в Европейския парламент когато обсъждахме темата за предаването на данните от 8-те страни е, в Средиземноморието. Казахме, че е, там няма правила аналогични на тези в Европейския съюз. Говорихме за Израел. Въпреки, че искането за мандат за всичките страни е, беше много еднакво по съдържание. Ние се опитваме да съдействаме на Европол – Съгласно регламент за тази агенция, в момента говорим за евентуални трансфери към Великобритания на данни, в случай, че Великобритания стане трета страна. Опитваме се да се подготвим за този вариант. Опитваме се да подготвим и Европол. Опитваме се да изготвим примерно споразумение, което да използваме в отношенията с трети страни, когато е необходим трансфер на данни. Но разбира се, Ролята на надзорния орган за защита на личните данни е не само да дава съвети, а и да е, слага спирачка на започната дейност, ако тя не е съвсем законосъобразна. Както казах, обаче по такива споразумения водим оживени обсъждания и то от месеци. Може би изтече времето ми. Имаше въпрос за защитата и за прилагането на правилата конкретни случаи. Бихте ли ми помогнали с конкретните цифри? Това, което мога да кажа в момента, е, че сме започнали а, хиляди дела. 616 са случаите на презгранично сътрудничество съгласно регистъра на съвета. 435 случая – са вследствие на жалба, 1700 е, е, процедури за съдействие има висящи в момента. Но броят на откритите досиета, на висящите досиета е доста по-малък. This one and the next one. This one is. Uh, Госпожа Интфелд заяви, че има голяма разлика между броя на решенията приети в Европа на европейско ниво и а, решенията, респективно спогодбите в Америка в същата сфера. Трябва да помним, че в Съединените щати има преди всичко спогодби между uh, между компетентните органи и дружествата. Говорим за сума от 170 милиона долара с погодбата между Нью-Йоркския главен прокурор и YouTube – е, също така голяма беше глобата е, или сумата, за която се споразумяха е, с Фейсбук. Значи, вярно е, че при нас цифрите не са такива, все още работим. Като цяло, обаче, за съжаление, дружествата започват да се отнасят към глобите като нещо, което просто включват в своя анализ на риск. Те едва ли не ги планират. Е, регламентът за защита на личните данни в Европейския съюз дава и други възможности, а именно такива за сътрудничество между компетентните органи и е, търговските субекти. Има добри е, примери в тази насока в съвета за защита на личните данни. Е, и имахме е, такава препоръка за споразумение между нашите институции и един от големите играчи на пазара. Така създадохме платформа с 70 участници на плоскостта на работата, свършена от Холандското министерство. И това е нещо, което можем да предложим като пример и то евентуално да бъде последван от други държави в Европа. Надяваме се, че по този начин ще можем да променим бизнес модела и ще дадем идея как да действат в бъдеще публичните институции в взаимодействието си с стопанските субекти на европейския пазар. Uh, за съжаление, нямам точна информация за uh, личните карти в Ирландия. Не мисля, че ние като надзорен орган за защита на личните данни можем да имаме отношение към тази тема. Темата за националните регистри е един от е, най-тежките въпроси в Европа. В моята страна, Полша, е, както и в Белгия, всеки гражданин има личен номер. И този номер е връзка между всички бази данни в страната – в Германия обаче това не може да съществува. Тъй, че по отношение на националните регистри на живущите на една национална територия има големи разлики. Те ще останат в обозримо бъдеще и аз като надзорен орган за защита на личните данни трудно мога да коментирам положението в Ирландия. Толкова, може би съм забравил нещо, но мисля, че това бяха най-важните теми. А ако съм забравил някой въпрос, моля, обърнете се, когато ви е удобно към надзорния орган. Готови сме да ви помогнем с конкретна информация за това, което прави съветът за защита на личните данни. Имаше и въпрос от госпожа Интвент за прозрачността на работата на този съвет. Поставен бе въпросът е, за писмото, изпратено до нас. Това писмо бе обсъдено на последното заседание на съвета. И... Много ви благодаря, господин Вивировски. Благодаря също така на всички колеги, на преводачите, нашия секретаря, на всички присъстващи. С това приключваме нашето много напрегнато двудневно заседание. Мисля си, че всички заслужаваме почивка. Благодаря ви още веднъж.